Uh, Започваме заседанието. Е, някои от членовете ще пристигнат по-късно. Приемане на дневния ред. Може ли да приемем дневния ред със следните изменения? Точка 7 и точка 13 е, разменят местата си, което означава, че разменяме местата на двама докладчици, господин Силикиотис и господин Бенифай. Приемливо ли е това? Превод. Имаме превод от и на всички езици, с изключение на хърватски и ирландски. Също така искам да ви кажа, че имаме група посетители от Автономния университет на Барселона. А онези от вас, които са тук, е, учат в мастърската програма, магистърската програма за политическо лидерство. Е, тук е, можете да видите някои политически лидери в активни днес и е много по-добре да присъствате на, парламент, на парламентарно заседание, за да се срещнете с тях очи в очи. Добре дошли! Утре ще има друга група от университета в Пуатие във Франция. На това ще се спра утре. Искам също да ви уведомя за едно усложнение. В 10 часа В 10 часа днес сте поканени, т.е. ние сме поканени накратко възпоменание на днешната дата – тъй като днес се навършва една година от терористичните атентати в Брюксел миналата година. Става дума за събиране в пленарната зала. Вие ще решите дали да направим почивка. Естествено, това ще се отрази върху реда на протичане на заседанието, но съвсем очевидно ние всички проявяваме много силно отношение към днешната дата и към нейните последици. Искам също да ви кажа, че трябва да променим правилата и за днес и за утре. Днес, късно след обеда, между 5 и 6.30, ще проведем прослушване заедно с Комисията по правни въпроси. Ние сме свикнали другите комисии обикновено да посещават нашата зала. Днес обаче ние ще поседим залата, в която заседава комисията Юри. Това е зала 4B001. Няма възражение, нали така? Добре. Това означава, че можем да преминем към първата точка от дневния ред. Искам също да одобрим протоколите от заседанията, проведени през ноември, януари и февруари. Съгласни ли сте? Да. И сега преминаваме към точки 4, 5 и 6 от дневния ред. агенциите на Европейския съюз. СЕДЕФОП, ОША и Еврофаунд. Това са трите агенции, с които ще се занимаем. Госпожа Сандер е нашия докладчик за агенцията СЕДЕФОП. Имате думата, госпожо. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. От създаването си пред 75-та година СДФОП е, е извоювала мястото си в европейската органиграма благодарение на качествената работа, която извършва и която е позната на всички вземащи решения. От няколко години СДФОП е, работи не само във връзка с обучението и образованието, но и във връзка с компетентността, уменията, квалификациите, необходими за приспособяване към економическата социалната и политическа промяна в нашите общества. Е, в това отношение той постигна много и е, това, което е постигнал, се вписва в новата стратегия за европейската компетентност на Европейската комисия. По отношение на преразглеждането на регламента, който разискваме днес, искам да приветствам проектите на комисията, които целят е, две важни постижения. Първо, първо, по-добре да се съгласуват задачите на агенцията с дейността, която тя вече извършва на практика и която съответства на европейските политически приоритети в областта на образованието и професионалното обучение. Втората основна цел е регламентът за основаване на агенцията да бъде приведен в по-добро съответствие с общия подход за централизираните агенции, за да се оптимизира функционирането на ЦДФОП. По отношение съдържанието на моя доклад. Имах възможност да се срещна с много лица, които работят в СДФОП или му съдействат в хода на работата си над доклада. От информацията, която успях да събера, мога да кажа, че предложенията, които ще направя, не целят да започнем от нулата. В момента се извършва оценка на агенциите. Имала съм възможност да взема отношение към тази агенция и е, съм е, казвала, че може би след тази оценка ще има и друго решение, но за момента в нашите предложения, в моите предложения няма да тръгвам от нулата. Няма да поставям под въпрос и да предлагам изменение на всичко, което се отнася до функционирането на СДФОП. в моя доклад ще предвидя запазване на начина на функциониране на СДФОП, както е сега, заедно с държавите членки, работодателите, работниците и е, европейските институции. Тази система на управление, според мен, е оправдана. Е, в три направления ще предложа изменения. Първо, във връзка с командировките на СДФОП и в СДФОП. Би трябвало СДФОП да съдейства на равна нога на комисията, на другите европейски институции, на правителствата и на социалните партньори. Вътре в агенцията управителният съвет е този, който ще задава стратегическите направления на дейност на агенцията и директорът е този, който ще осъществява ежедневната административна работа, е, като приема в частност решенията, свързани с управление на човешките ресурси. Е, второ, е, предлагам изменения във връзка с обмена на информация. Във външен план предлагам другите агенции, ОША и Еврофаунта, да бъдат уведомявани т.е. и да бъдат уведомявани за това, което прави СДФОП. Сиреч, всяка от агенциите да знае какво правят останалите две. И за това ми се иска Еврофаунд и ОША да бъдат представени чрез наблюдатели на заседанията на управителния съвет на СДФОП. По отношение на информацията ми се иска тя да бъде по-качествено обменена вътре в рамките на всяка агенция и особено след заседанията на изпълнителния съвет, на изпълнителния комитет, за да може всяка от останалите агенции да бъде своевременно уведомявана и да осведомява своите служители. И трето, Е, ще предложа изменения във връзка с финансовите ограничения, с които сме добре запознати. Целта е да се оптимизират разходите. В този смисъл в доклада си предпоръчвам агенцията да не може да открива а, филиали в различни държави членки. А, тя трябва да бъде представена в Брюксел. Не виждам необходимостта да присъства в други държави членки. И пак по линия на финансовите аспекти бих казала, че е редно да се позволи е, на агенцията е, да използва външни преводачески услуги, за да постигне по-висока ефективност, по-добре да реагира на потребностите и да ограничи вътрешните разходи. Е, това са предложенията, госпожо председател. Аз разбира се оставам на разположение на колегите, които работят като докладчици в сянка по темата за СДФОП, но разбира се с голяма радост ще работя и с докладчиците и докладчиците в сянка, които е, водят докладите за другите агенции. Благодаря, госпожа Сандер. Давам думата на Ерике Калве Шамбон за Еврофаунд. Okay. Yeah, well, what, first, first the rapporteurs. We, we agreed first to do the rapporteurs yeah. for all three agencies. Yeah, but can there some more? Yes. Yeah. Uh, I'll put you on the list, uh, Mr. Lopez, and I'll... Господин Лопес, вписвам ви в списъка за изказване. Давам думата на господин Кълвет Шамбон. As you please, uh, uh, Mrs. Chair, but... Както решите, госпожо председател, обаче става дума за различни въпроси. Няма докладчик в сянка. За СДФОП, така ли? I, I CDFOP... Uh, е, просто приключихме разискването за СДФОП, така ли? Изказванията за СДФОП. I don't, I don't the, the, the... Не разбирам по какъв ред работим. Не. Не. Не. Има три различни агенции, това са три различни точки от дневния ред. Аз ще се изкажа тогава, когато сме приключили разискванията за другите две агенции. Ако някой има да каже нещо за СДФОП, нека го чуем сега. Окей. Okay. Е, Добре. така е поне по програма. Е, точка четвърта, точка пета, точка шеста. Нека да ги е, следваме като поредност. Ами, ние е, възприехме такъв работен метод, е, при който най-напред ще изслушаме докладчиците, а след това ще изслушаме контрадокладчиците или така наречените докладчици в сянка. Но ако предпочитате първо да чуем докладчиците в сянка за СДФОП, е, ще им дадем думата, ако са тук. Хави Лопес, you are replacing Емилия Паула. Хавиера Лопес. Вие замествате Емилия Павел. Давам ви думата. Много благодаря, госпожо председател. Ще предам а, мнението на а, докладчика в а, Сянка и след това ще се изкажа и а, по мое мнение, от мое мнение. Първо, благодаря на докладчика и за работата, за отличната работа. Като цяло сме съгласни с подхода, с перспективите, които се представят пред централизиране на агенциите. Както това включва и СДФОП. Но ако може това да се случи колкото се може по-скоро, по-скоро. Също подкрепяме тройната, тройния подход в регламента. разбираме цялостния подход на Европейския съюз за централизиране на агенциите на Европейския съюз и смятаме, че СДФОП трябва да има повече свобода в, по задачи, които са подходящи за тази агенция. След това смятаме, че СДФОП трябва да подкрепя Европейския съюз в различни инициативи и да сътрудничи по-тясно с националните органи, защото това е именно една от целите на тази агенция. Това е свързано и с финансирането на СДФОП, да се извършат малки задачи в рамките на е-, Европейския съюз, но също да помислим за следващия бюджет през 2020 година, какво ще бъде отделено за този център. Благодаря ви. Диана Ситнанска. Благодаря. Докладчица, докладчицата Сянка от ЕКР Яна Ситнянска.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 Наистина, искам да повторя, че агенцията CDFOP е много важна агенция. Тя функционира много добре и подкрепям това, което каза докладчика. В момента няма смисъл да се създават национални представители. Нека се концентрираме върху ефективната дейност на агенцията. Става дума за подкрепа на English, or? Sorry, it's saying they have technical problems on the English channel. Okay. Технически проблем. Не се чуваше преводът на английски язик. Пробваме отново, ако обичате. Ďakujem veľmi pekne, takže naozaj už v stručnosti, keďže som si vyčerpala. Také odnovu благодаря. Няма да говоря дълго. Не искам да протакам дискусията. Може би да кажа директно, че тази агенция е, работи добре. Съгласна съм с докладчицата госпожа Сантер. Това, което тя каза за ефективността, за това, че не ни трябва това бюро за връзка и представителства в различните държави членки. Аз смятам, че няма нужда от тях. Смятам, че тя върви в правилната посока и се радвам на сътрудничеството с нея. Uh, we... Благодаря. Е, представителя на АЛДЕ Госпожа Харкин не е тук. Госпожа Кунева. Благодаря. Аз мятам, че този център CDFOP е много важен, важен за професионалното развитие и трябва да го подкрепим колкото се може по-добре за да може агенцията, да, центъра да работи добре. Това е една организация, която свързва нашата страна с Европейския съюз. Аз съм за подкрепа на агенциите в различните страни, но в същото време трябва да се погрижим за това, работата в различните сектори да върви добре. Това означава, че агенциите трябва да са обезпечени, за да могат да си вършат работата. При професионалните квалификации и при организацията на професионалното обучение е важно нещата да се организират така, че да се задоволяват потребностите проистичащи от технологичното развитие. Има много добри изменения. Искам да благодаря на госпожа Сантър за нейната работа и се радвам, че тя предлага координация на работата между раб, е, координация на работата между отделните агенции на Европейския съюз, които се занимават с законодателна дейност. Това се отнася и за областта на професионалното образование. Това е тема, която вълнува цяла Европа. хората, младите хора в Европа трябва да имат съответните умения и знания, за да могат да получат добри назначения. В Солун това е много важно и естествено това е важно и за други градове. Сигурна съм, че ще постигнем добър резултат. Благодаря. Госпожа Ламберт има думата. Благодаря. Благодаря и на колегата от НП за това, че се изказа на английски. Това е една много добър, един много добър пример за сътрудничество между институциите. И е така, наистина, докладът на госпожа Сандер включва много интересни идеи. Интересен е начинът, по който тя подхожда към укрепване на, на сътрудничеството между агенциите. Това е, е много важен подход. Идеята за наблюдателния статус на двете агенции, това е нещо много хубаво. Комисията трябва да осведомява агенциите за промяна в бюджета. Не знае дали това се случва в момента, но това трябва да се случва, така е. Може би някои от нещата да спомена, свързани с ролята на, на борда. Това са неща, които трябва да се осветлят допълнително, но смятам по принцип, че доклада върви в правилната посока. Благодаря. Не виждам е, представител на ЕФТТ, на Европа на свободата и пряката демокрация. Давам думата на госпожа Бизота, не и тя не е тук, господин Мартен от е, Европа на нацията и свободата. Euh, Благодаря, госпожо председател. Преразглеждането на регламента за СДФОП, Европейски център за развитие на професионалното обучение, е по-скоро досие с технически, отколкото с политически характер. Ние споделяме е, здравият смисъл на предложенията на госпожа Сандер. Е, необходимо бе след толкова години да се направи един преглед на, на регламента. Въпреки това, е, госпожа Сандер е, каза нещо на минало заседание на комисията и ние го споделяме. Е, уместно ли е да го правим този преглед сега, като че ли малко слагаме каруцата пред коня? Мисля, че тази програма за работа трябва да бъде изготвена така, че при прегледа да се вземат предвид заключенията след външната оценка, а те ще бъдат готови в края на годината. Затова може би е, редно да съжаляваме, че няма да вземем предвид тези заключения, които ще излязат в края на годината. Те ще се окажат обречени да бъдат закъснели. Във всички случаи ще помагаме на госпожа Сандър в нейната задача, тъй като смятаме, че тя предлага много уместни неща. Благодаря. Uh, E И така преминаваме към докладчика на ОША, господин Хок. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за на докладчиците в сянка за тяхното сътрудничество. Оша се занимава с безопасността на труда в Европа. Работим с... Раб, Оша работи с правителства, с е, европейски мрежи, с частния сектор. <clears throat> Трябва да кажа, че предложението на комисията подкрепя тристранния характер на предложението. Важно е агенциите да бъдат информирани винаги за развитията в държавите членки. Има модификация на борда, т.е. изпълнителен борд заменя бюрото. То, тази структура се занимава с вземане на решения в спешни случаи, подготвя ги и освен това се опитва да предотврати конфликт на интереси, които могат да се появят при прилагането на някои програми. Някои разпоредби трябва да се уточнят според мен. Например, избягването на припокриването на дейностите между агенциите. Не става дума само за обхвата, обхвата на дейността на да не се препокрива, но става дума и за проверките. Е, трябва да се използват и по-добре индикаторите за успеваемостта. Освен това, важно е да се заложи на яснотата, на прозрачността, като се използват модерните методи на комуникация. Е, за тези агенция. Е важно да достигнат до възможно най-голям брой бенефициенти. И това са главно малките и средни предприятия, според мен. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на докладчиците в Сянка Полоша. Полоша. Господин Пекер има думата като първи оратор. Благодаря, госпожо председател. Като въведение искам да благодаря на докладчика. Той е свършил много добра работа, много професионално е работил и с това той задава една много добра база за по-нататъчната ни работа. Подкрепям намерението трите агенции, т.е. докладите за трите агенции, агенции да се, синхронизи... да се синхронизират. Трябва да има сравними структури и за трите агенции. В този смисъл искам да кажа, че по един по една точ, точка ще, ще внеса изменения. И може би поради този факт е разумно да направим едно общо събиране и обсъждане на докладчиците в сянка по трите доклада. Е, хубаво е да се говори за структурите на тези агенции. Тук виждам аз един проблем. Винаги имаме на върха на една структура един управителен съвет, един борт. След това имаме оперативната единица, а именно изпълнителния комитет. И ние, като най-важна оперативна функция, дефинираме функцията на изпълнителния директор или директорка. Странно е обаче, че предложението на комисията точно този е, изпълнителен директор по отношение на личната отговорност търпи ограничение. Ето, например, в областта на бюджета. Т.е. предвижда се едно ограничение тук и аз смятам, че това не е приемливо. Един изпълнителен директор, който поема пъл, пълната отговорност за работата на агенцията, неговата дейност бива ограничавана от изпълнителния комитет. Имаме много контролни механизми, имаме, от, имаме доклад за отчетността, имаме оценка, имаме и ролята на управителния съвет, на менеджмент порта. Така че има много контроли и няма смисъл, поред мен, директора да бъде ограничен в своята дейност. Добре, а, съгласен съм, ако и, да, да се намесваме, да има контрол, да има санкции, ако има злоупотреби, добре, но никъде не съм виждал, нито в частния сектор, нито в публичния сектор, ограничаване на отговорността и правомощията на изпълнителния директор. Мисля, че трябва да говорим тук по този въпрос и се надявам на компромис. Аз лично се застъпвам за това изпълнителният директор да е председател на изпълнителния комитет или ръководител на изпълнителния комитет. Мисля, че по този начин ще осигурим ефективност и, про- и професионално взимане на решенията при агенциите. Благодаря ви. Благодаря. Господин Кристенсен, имате думата. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за работата по доклада. Безопасността на труда е нещо много важно за Европейския съюз. Да продължим работата в тази насока означава подкрепа на всички заинтересовани страни и означава да направим труда в Европа още по-безопасен. Мисля, че това е основната сила на ОША, а именно сътрудничеството с партньорите и, и с правителствата. За това трябва да продължим да подкрепяме това сътрудничество. Аз а, очаквам по-нататъчни конструктивни дискусии с колегите и с докладчика. Надявам се да осигурим една солидна база за работата на тази важна агенция. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Вебер, но тя не е тук. Някой замества ли я? Не, не я замества. Добре. Преминаваме към Обединената левица, господин, госпожа Лопес Бермея. Добър ден, благодаря госпожо председател. Благодаря много на докладчика и а, на секретарията на парламента за ефикасната работа относно този регламент, както и върху работата върху останалите две агенции. Мисля, че всички сме съгласни с. А, работата, която стои зад ОША, Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работата. Това е свързано с обмяна на добри практики, превенция и осигуряване на сигурността на работниците в компаниите ако не сме направили а, една стъпка повече, това е защото Европейския съюз се страхува да бъде смел в а, решенията си или заради финансовите съкръщения, а, които а, дори заплашиха съществуването на агенцията. Затова при преразглеждането на мандата на агенцията, и, а, и неговото потвърждаване е а, добра новина. А, е, има едно засилване на ролята на ОША при прилагането на европейските а, разпоредби а, и а, се осигурява а, правилното участие на заинтересованите страни. А, по относно последната точка, споделяме мнението на докладчика, но също смятаме, че Оша трябва да запази своята автономност и не да натоварваме агенцията с извънредна бюрократична работа което ще доведе до неефикасност. За това се надяваме Оша да продължи да а, а, работи и а, да бъде успешна нейната работа. Много благодаря, госпожа. Зелените имате думата. Благодаря. Аз бих погледнала някои въпроси, свързани с преструктурирането и ролята наистина на изпълнителния директор. Това, което каза и колегата от Обединената телевизия. Наистина това е нещо важно. Всички агенции би трябвало да са независими. Ние трябва да осигурим това. Има много въпроси, свързани с независимостта на агенциите. Освен това, трябва да разгледаме и задачите, които проистичат от развитието на света в момента. Т.е. как стига посланието до обществеността, изпращано от агенцията. Всеки път, когато ние добавяме допълнителни задачи или методологии за агенциите, трябва да ни е ясно, че трябва да предоставим съответните ресурси. Понякога има тенденцията да се дава повече работа, без да се дават съответните средства. И тогава агенциите трябва да взимат решение, кое да приоритизират. Това налага и преработката на регламента. Благодаря. Доминик Марта. Euh. Благодаря, госпожо председател. Ние ценим работата на господин Ход, докладчика, и най-вече ни допада това, че той настоява върху е, здравословните и безопасни условия на труд е, в малките предприятия, микропредприятията, за занаячийските работилници. Е, знаем, че наистина там е необходимо да се провежда по-добра комуникация. Но има и нещо, което бихме искали да включите допълнително, господин докладчик, е, е, не само, че съществуват малки и микропредприятия, но има и самонаети работници, има работници, които работят е, при условията на сътрудничество, има и привидно самонаети лица, каквито са шофьорите на таксиметрови автомобили в услугата Uber. Как да се направи така, че да стигнат здравословните и безопасни условия на труд до всички тези трудещи се? Аз не съм сигурен как можем дългосрочно да осигурим влизане в дейността на, ся, на всеки такъв самонает работник. Има лимити в системата. И е, може, би, може би е добре да се преосмисли функционирането на тази агенция. За да не става тя само една агенция, която няма никакви други функции, освен да извършва комуникация. Uh, uh, Това означава, че преминаваме към докладчиците в сянка върху Еврофаунд. Давам думата на докладчиците по Еврофаунд и господин Шамбо. Думата, е, имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Този път ще говоря на испански, може би и на френски заради госпожа Сардерс и заради другите колеги, но тъй като а, днес присъстват а, мои сънародници. Искам да ги приветствам с добре дошли в Европейския парламент и затова се обръщам а, към вас на испански. Освен това, след две години испанския а, не знаем дали след две години испанския ще е официален език, а, така че трябва да се подготвим. Минавам по същество а, интересът към Еврофаунд е свързано с някои политически специфики. Разбира се, тази агенция има своите особености, както и останалите агенции. Не искам да влизам в дебат за това доколко съвпада или не съвпада работата на агенциите, защото вратата е отворена и не мислим за сливане на агенции, което може би ще се случи в бъдеще и евентуално се е говорило за това, но в момента се занимаваме с нещо друго. Искаме Еврофаунд да е максимално ефективен, използван, полезен и възможно най-европейски ориентирана. Е, в в такъв дух са измененията, които ние предлагаме. Разбира се, моите колеги, които работиха по това, свършиха отлична работа. Тоест, не влизам в подробности къде се припокрива а, работата на агенциите. Няма да влизам в а, тази тема. Еврофаунд е нещо, което аз оценявам много, но това е нещо повече от една агенция, защо, защото Еврофаунд отбеляза а, нещо по какъв начин трябва да функционират европейските агенции. Това е в гените, така да се каже, на Еврофонд. И затова ще се концентрирам върху два основни, два основни въпроси. От една страна структурата и организацията на Еврофаунд и след това продуктите, които състава Еврофаунд и тяхната употреба. Отколкото, що се отнася до структурата, нямам съмнение. А, ако спре да бъде а, тристранна, за мен това означава край на смисъла на агенцията. Какъв е проблема? За да съществува една агенция с около стотина служители, които работят толкова добре, да съществува а, а, да имат а, е, един административен управителен съвет – от 88 служители не помага много за ефективността и всъщност не ни представя добре пред света. Затова трябва да се разгледа тук темата. Спомням си, че Международната, а, а, а, международната а, агенция, Международната организация за труда има 55 а, служители в управителния съвет. Така че можем да помислим за, в, този, а, в тези органи да има 9, 9 и 9 във всяка една от агенциите в управителния съвет така както е в други организации, в международни организации, могат да се организират и да, да имат ротативен принцип на а, членовете и през а, а, определени години да се сменят. Това може да бъде полезно и за тези агенции. Какви са предимствата тук? Предимствата са, че агенцията ще бъде изключително а, европейски ориентирана, изцяло европейски ориентирана, а не тези агенции, които са с оттенъци на национално. Не, това ще бъде европейска агенция, където ще има ротация на а, управителния съвет. И втората гореща точка, която искам да засегна, и която е свързана с организационни проблеми. Е, ще има ли заместник а, директор или не? А ако това е някакъв а, проблем, много е лесно да го разрешим. Това, което искаме ние е агенцията да е да работи професионално и ефективно. Една агенция с 100 човека може да има един директор. Знам, тази, че тази а, е, екстремна, а, изключителна бюрократичност а, не, а, не допринася а, за а, доброто, а, добрия имидж на агенцията. За това да има един директор, който да се изпира от а, управителния съвет, например, или от който а, вие искате, и този директор да е отговорен. След това да има един заместник директор, който да е служител – който да му помага, който да го представя, когато е необходимо, и, или да го замести, дори ако трябва. И мисля, че това е много разумно, няма никакъв проблем. Това, което трябва да а, избегнем, а, прекалена концентрация на власт, т.е. прекалено много хора в управителния съвет трябва да има процес а, на избор на, на директора и след това неговия заместник да е човек, на който той се доверява. Трябва да се запази тази позиция, защото е символично, защото е а, а, така а, свързано с представенето на агенцията – и а, няма да се промени много, затова трябва да оставим а, а, да има един директор на агенцията. След това някои ключови точки от организацията. които са почти технически. Сега ще говоря за резултатите, за продукта, който произвежда тази а, а, агенция. Работата на агенцията е отлична. Ако искате обаче политическо съдържание, тогава първото нещо, което трябва да кажем, че трябва от европейските институции и а, Европейския парламент също трябва да ползват работата на този център. На второ място, след толкова а, години и след престижа, който, а, на който се радва тази агенция, а, след а, толкова много изследвания, а, публикации, а, тези неща да се запазят и да отговорим на политическите нужди, които изникват. Например, излиза въпроса за а, минималното, а, минималната работна заплата – това трябва обаче да се реши политически в изпълнителния а, а, съвет и след това да се приложи по най-добрия начин. И накрая, може би най-важното за нас. Работата на агенцията. Еврофаунд е агенция, която не се използва достатъчно тя може да се използва много повече. Комисията, парламента и другите институции, когато имат нужда от някакво изследване и вместо да дават на външни изпълнители средствата, първо трябва да се обърнат към Еврофаунд и тогава да преценят, че ако Еврофаунд не може да свърши работата, да е, търсят е, е, външни е, компании. последния пример е от вчера, когато говорихме в е, е, е, Народната партия с Народната партия за едно изследване и какво е направило направил Еврофаунд за подобряване условията на живота и труда, след като инвестираме средства в тази агенция, мисля, че може да използваме и нейната работа малко по-добре. Много благодаря. Благодаря. Почивка до 10 и 15, когато ще се видим отново. А, ако а, искате, можете да отидете до а, пленарната, предпленарната зала, където ще се а, отбележи една година от атентатите в Брюксел. Можете да отидете там за минута мълчание. Ще се видим в 10.15. 10:15, повтарям. It's 15 minutes <clears throat> past 10 and we proceed with... В момента е 10.15 и продължаваме с докладчиците в сянка по Еврофаунд. Давам думата на госпожа Ламберт. Имате думата, госпожо Ламберт. Много благодаря. Мисля, че на моята а, група е, има някои а, притеснения относно предложението за преструктуриране. Ако а, се фокусираме върху ефективността на а, е, а, а, агенцията, то тогава трябва да помислим и за това как всички държави членки да се включат. А, и тук идва добавената а, стойност на агенцията и мисля, че можем а, а, да работим по това заедно с докладчика относно а, средствата, нещо, което беше вече споменато от колеги. А, докладчика споменава това и а, ние подкрепяме това. Съществува и друг въпрос от предложен от а, а, е, докладчика за представенето на Европейския парламент. Е, мисля, че можем още да обсъждаме е, този въпрос. В парламентарната група за междуинституционален диалог обсъдихме това. Ставаше въпрос за назначаване на експерти, но парламента разполага с бюджетна власт и тогава трябва да помислим доколко можем да бъдем ангажирани в вземането на решения а, относно агенции, след като а, имаме функция по контрол на бюджета. Така че тук съществува един отворен въпрос. Но, разбира се, както казах, е, има моменти, в които можем да подкрепим докладчика и е, в е, някои е, други точки просто е, трябва да продължим дискусията. Благодаря ви. Доминик Марта има думата. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Във връзка с Еврофаунд, Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд ценя оптимизма на докладчика, господин Калве Шамбон, във връзка с тази фундация. Еврофаунд, е, вярно, прави добри анализи, добри проучвания, но това, за което може да се е съжалява, безпоменато споменато и от господин Калве Шамбон, въпреки оптимизма му. той каза, че не се използва достатъчно работата на тази агенция което е любопитно. Бих е, казал и, че е, тя е ориентирана към е, още по-голяма интеграция и към еврофедерализъм. Това го каза и господин Калде Шамбон. Може да се направи сравнение с другите две агенции, за които говорихме, особено ОША. Докладчиката каза, че най-уязвимите работници не са основна цел на работата. А СДФОП пък, която се занимава с професионално обучение, има една единствена цел – интеграция на чуждестранните работници. И така се получава една положителна дискриминация. Има предпочитание към чуждия, а се забравят европейските работници. в крайна сметка, честно казано, питам се, дали е необходимо да се поддържат такива структури и да им се дава такъв бюджет. Може би би било по-интересно да се консолидират структурите, да се направят по-бързи, по-ефективни в своята работа и по- отговарящи на нашите потребности. Благодаря, колегата Лопес. Много благодаря, госпожо председател. искаме да кажем наш, каква е нашите, какви са нашите наблюдения по този доклад. Първо, много положително приемаме този доклад и преразглеждането на регламента за Еврофаунд спрямо 1975, когато Еврофаунд беше създадена. Много добре са предложенията за преорганизиране, за преструктуриране на агенцията, адаптиране на някои от нейните функции и също избягване на препокриване на работата заедно с други агенции. Това, което искаме да добавим, е, че от нашата група а, оценяваме работата на Еврофаунд и структурата като цяло ни се струва разумна. И а, разбира се, могат да се направят някои малки изменения, но като цяло работата на Еврофаунд е а, много положителна и допринася за работата на европейските институции и разбира се, тези промени, които ще направим, не могат да се използват за да омаловожим работата на Еврофаунд. Оценяваме и подкрепяме предложенията за изменения, които бяха направени за застравяване ролята на Еврофаунд и мисля, че също е, е отговорност и на парла, парламента, и на другите институции на Еврофаунд да се използва работата, която е, те правят. И разбира се, могат да се разреш, е, разширят задачите на Еврофаунд, да се въведат нови пилотни проекти и да се запази ролята на директор а, на а, агенцията. Някои коментари искам да направя също. За това върху кое не сме съгласни с докладчика, това може да се изчисти през следващите седмици. Относно, относно вида управление, което се предлага от докладчик, какъв ще бъде органа на управление на Еврофаунд? Да се намали броя на представителите от държавите членки, това, което предложихте, да, а, вярно е, че това е а, привлекателно предло, а, предложение, но а, това няма да съкрати средствата, а може би ще се прекъсне канала на поток на информация. И ако искаме агенцията да се използва повече и работата на агенция да се използва повече, да махнем връзката, която съществува между агенцията и държавите членки, това, което може би ще се случи, е агенцията да а, има по-малко влияние и по-малка тежест. И за това ние залагаме на управление, което да бъде подобно на сегашното управление. искаме също да уточним, че какъвто и да било вид сливане на агенциите не се струва неадекватно и отхвърляме такова нещо и такава опция за в бъдеще. също искаме да обсъдим ролята на изпълнителния директор. Относно а, ролята и политическата визия на агенцията, ако искаме да европеизираме, така да се каже, а, нашите политики, това го, правят, това го правим ние, а не агенциите ние с информацията, която получаваме от тях, тогава можем да европеизираме политиките. И а, накрая искам да кажа, че посетихме Еврофаунд в Дъблин, запознахме се с работата на агенцията. Дойдоха националните председатели, една национална председателка дойде, обясни ни всъщност какво, в какво точно се състои тяхната работа и колко е полезна. Много благодаря, господин Бекър. Вие ще говорите вместо госпожа Шойдерова. Много благодаря, госпожо председател мнението на Народната партията е следната, следното. Ние приветстваме доклада за Европейската фундация за подобряване условията на живот и труд. Разумно е да има общ подход за трите агенции ОША, Еврофаунд и СЕПЕФОД тъй като те, те да работят по същите процедури и схеми. Затова благодарим на докладчиците. И имам две неща, които искам да отбележа. Първо, а, управителния съвет. Това трябва. Властта и отговорността трябва да са в а, изпълнителния директор. Що се отнася до неговия пост, по-добре това да се премахне този пост, за да бъде както в другите агенции. Но мога да си представя, че ако в бъдеще се речи сливане, тогава ще трябва да се измисли съвсем друга схема. И а, на трето място не мисля, че Еврофонд трябва да се слива с другите агенциите, тъй като а, а, особено СЕПЕФА, СЕДЕФОП е насочено към професионалното образование. Много благодаря. Реймонд Мас има думата. От комисията а, заместник директор. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, защото знам, че имаме малко време. Ще направя няколко коментара по трите предложения. И така както а, а, казахме преди три седмици. Да, тези три предложения представляват пакет и идеята е да имаме общ подход към трите агенции. Затова приветстваме усилията, които направи вашата комисия, за да изпълните нашите предложения за функциониране на агенциите в съгласие с общия подход, който беше представен от комисията и беше прието от парламента през 2012. Също така знаем, че по някои въпроси съществува размина, разминаване, и за това бихме поканили още веднъж комисията да преразгледа притесненията и е, несигурните места в предложенията, които бяха направени за агенциите, също така за Еврофаунд бяха направени някои предложения представители да бъдат част от изпълнителния съвет, да Да, ако е разумно, може да има представители на Европейския парламент в борда. Това е възможно, но бихме приветствали е, една бъдеща обосновка, защо това е необходимо точно за еврофаунд и дали изобщо е необходимо да, бъде, да се предвижда за еврофаунд. И да имаме един коментар относно а, е, ролята на заместник а, е, изпълнителния, гера, а, изпълнителния директор в Еврофаунд. Предвид цялостната ситуация в агенцията, много малко а, агенции имат заместник изпълнителен директор и предвид размера на Еврофаунд в този случай, ние от гледна точка на ефективността не смятаме, че е необходимо да има такава функция. Ще спомена и нещо, което беше споменато, което а, чухме за а, ОША относно а, преводаческите центрови. Както знаете, специално беше създаден Европейски преводачески център, който да осигури превод за агенциите. А, това е направено по а, много а, е, целесъобразен начин, така че да отговаря на нуждите на агенциите. За това ние приветстваме всички промени, които ще запазят ключовата на роля на Центъра за преводи. И разбира се, трябва да се избегне възможността за даване на външни подизпълнители. Също искам да привлека вниманието ви за това Еврофаунд да има предварителни консултации с институциите преди да проведе а, разследване. Разбираме откъде идва това а, предложение за изменение, но не сме съвсем съгласни, защото миналата година, например, а, видяхме, че повече от 3000 документа се цитираха, т.е. имаше много а, а, силна връзка между агенцията и комисията и а, това осигурява това гарантира, че а, работата на агенцията се използва в институциите. Затова не искаме да. не сме в позиция да приемем а, това предложение и накрая ня, е, върху Оша. Ние бихме искали да се запази сегашното положение, където е, управителният съвет се е, назначава от е, е, съвета на Оша. Това беше предложено и господин Хок и това функционира добре и е подкрепено от всички заинтересовани лица тъй като това гарантира основната връзка между функционирането на агенцията и институциите. Ако ми позволите, ще дам за кратко и думата на моята колега. Много благодаря, господин председател. Госпожо председател, извинявайте. Искам да кажа, че ние приветстваме предложението, направени от тримата докладчици. Видяхме, че нашите първоначални предложения са приети и са разработени и а, имаме едно предложение за изменение, по изменение 5 за дефиницията на мандата. Искаме да подчертаем, че а, там трябва да се спомене и европейското измерение, измерение на агенциите. Няколко членове на Европейския парламент днес споменаха това. А, имаме дълга история на а, а, съгласуване на работата на агенциите и националните органи най-важно е агенциите да се фокусират върху развиване и прилагане на европейските политически, Тук говоря за ЕСЕДЕФОП, свързани с професионалното обучение. Според нас не е устойчиво в дългосрочен план да и изискваме тази агенция да отговаря на а, а, искания и петиции, които идват националните правителства и министерства. Затова поддържаме а, а, сегашната структура на агенциите и искаме начина по който мандета е определен а, да остане такъв какъвто е този, т.е. тези агенции са с европейско измерение и а, Европейския център за развитие на професионално обучение има европейски задачи, а не национални. Много благодаря. 30 марта е крайният срок за внасяне на изменения върху, на предложения върху измененията. 21 22 юни се, планираме да приемем докладите. Преминаваме към точка 10. Тъй като взехме решение да изменим а, точка 7, 8 и 9, преминаваме, преминаваме към 10. Докладчика има думата. Благодаря, госпожо председател. Има възможност да споделя с вас моята работа за това как да се измени, изменят сегашните правила и да гарантираме по-добри условия на миграционна политика и която е базирана на принципа на споделяне на отговорност между държавите членки, като идеята е да се хармонизират правилата в Европа, както и практиките, по които правила, правата на мигрантите се а, признават. разликите между държавите членки, по който се третират бенефициентите, са големи. Това създава неравенство, по който а, евро, е, европейската миграционна система функционира. И за това превръщането на настоящата директива в регламент е нещо, което ние подкрепяме. Разбира се, е, е, трябва да оценим предложения от съвета, предложения текст в компромис с мнението на съвета Нашият комитет Либе ще допринесе за това някои изменения, които представяме тук, са насочени към изследване на различните предложения, свързани с предоставяне на международна закрила и статут на мигрантите върху едно от предложенията. Аз самия бях до че Ролята на комитета е първо да гарантира, че максимално а, а, осигуряваме възможности за интеграция на мигрантите. И за това а, трябва да сме сигурни, че ситуацията, която е много сложна в различните страни и различна, трябва да се унифицира максимално. а, има различни разминаване между хората, които търсят работа и този, който може да им предложи работа. Друга възможност е държ, държавите членки а, лицата, които а, кандидатстват за международна закрила, да разполагат с някои допълнителни а, възможности, като например в интеграционен курс да се включат или в езиков курс. Бихме искали да чуем какво мислят групите. Моят първоначален подход включваше тази възможност и да има определени квалификации, като тази мерка да е лес, мярка да е лесно достъпна и да е безплатна, като се уважават правата и свободите на, свободите на хората, които кандидатстват за международна закрила. Не трябва да има санкции, когато става въпрос за признаване на въпросните лица. Трябва да сме е, сигурни също, че има а, е, справедливо е, и недискриминационно отношение, когато тези хора кандидатстват на пазара на труда. Много благодаря. Е, и сега, господин Ролен, е, нашия докладчик Сянка. Благодаря. Наистина европейците желаят да е по-хуманна, по-справедлива европейската миграционна политика, да бъде и по-добре управлявана. Приветствам тази позиция. Множество са предложенията, направени от комисията в тази посока, включително проект е, за е, ползване от международна закрила от страна на кандидатите за статут на беженеца. Мисля, че като цяло текстът е балансиран и може да бъде подкрепен. Ще направя някои коментари. Първо, това, че се използва регламент, а не директива, е положително и ще позволи по-бързо прилагане на нормите, но, както сочи и докладчикът, също така ще доведе и до по-голяма степен на хармонизация между държавите членки. Досечно самото съдържание на текста, мисля, че е, на основата на предложенията на комисията, но и на основата на проект становището на докладчика, ще можем да включим е, елементи, които е, да ни позволят да постигнем напредък в положителна посока. Иска ми се да очертая от каква философия ще се ръководя в тази работа. Според мен, нашата комисия трябва да се ограничи до въпросите от нейна компетентност, а именно заетостта и социална дейност. И комисията Либе е тази, която следва да се занимае с аспектите права на човека. Тоест, нас ни засяга член 30 до 38. Специално ще се спра на член 32, признаване на квалификацията и валидиране на компетентността. Е, това е нещо, е, което следва да бъде признато на ползващите се от международна закрила. Всякакъв пропуск в тази посока се отразява отрицателно върху мотивирането на търсещите убежище или търсещите международна закрила, на тяхното желание да се интегрират в пазара на труда. И е, в известен момент те могат да се окажат дълготрайно безработни. Хора, е, които е, по никакъв начин не могат да подпомогнат желанието си за интеграция. Затова смятаме, че трябва да вървим е, пълноценно към е, социално включване. И в това отношение ще работя с докладчика, е, за да постигнем консенсус и резултат, който да се ползва от всеобщо приемане. Благодаря, госпожа Конева. Заповядайте. Благодаря ви. В момента в Европа се намираме е, в съдбовен момент. Трябва да променим нормативната уредба, която се отнася до убежището. Тук не става дума само за преразглеждане на действащите правила. Трябва да бъдем смели, да имаме коража да се изправим очи в очи с действителността през последните две години. Тази действителност не се изчерпва с цифри. За цифрите стоят хора. Хора, които са принудени да спазват нашите правила това дали ще продължат да живеят, зависи от нашите правила. Значи, тук трябва да възприемем най-добрите примери от практиката на държавите членки и да ги използваме. На хората, на които предлагаме обежище, не трябва да гледаме като на наши временни гости. Според мен е важно да формулираме мерки, които да им предлагат някакво бъдеще чрез възможно най-добрите форми на интеграция, най-подходящите форми на интеграция. Докладчикът прави стъпки именно в тази посока и му благодаря за това, но мисля, че напредъкът ни трябва да бъде по-решителен. Длъжни сме е, да вземем предвид културата на тези страни, както и те следва да се съобразяват с културата на приемащата ги държава. Това е единственият начин за постигане на истинска интеграция. Следователно, трябва да акцентираме върху отношението си към младите хора, към онези хора, които все още са на онзи етап от живота си, в който формират моделите, към които ще се придържат по-късно, моделите на поведение. И също така е, страните, е, които приемат беженци, трябва да бъдат подпомагани финансово по отношение на интеграцията. Това трябва да е помощ, е, която да се предлага на равна нога на всички държави членки, като разбира се, бежанците следва да се ползват от политика, която да им създава възможности. А това следва да бъде независимо от финансовите затруднения на държавите, които конкретно ги приемат. Ако не гарантираме подобна помощ, ще се стигне до несправедливо разпределение на беженците. Те ще бъдат склонни да избират по-богатите страни. Благодаря ви. Изразявам готовността си да сътруднича с докладчика. Благодаря, госпожа Джейн Ламберт. Благодаря ви. Благодаря и на докладчика. Нашата група има известни опасения във връзка с преминаването от директива към регламент, обаче това ще го дискутираме в Либе. Аз тук ще се спра само на измененията, свързани с компетентността на нашата комисия. Мисля, че докладчикът на колегата е много добра основа за по-нататъчна работа. Е, мисля, че е, е правилно това, което се предлага във връзка с вторичните движения. Струва ми се, че твърде много спекулации има около тези вторични движения. По-добре е те да не намират място е, в един законодателен текст. За нас разрешението за пребиваване и срока на неговата валидност е въпрос от ключово значение. Е, тук става дума за голяма натовареност, която се предвижда и за държавите членки на основата на предложенията на комисията, но нашето виждане е, че също така се намалява степента на сигурността за физическите лица. Е, е, защо ще се заемате с мерки за постоянна интеграция, ако разрешението ви за пребиваване изтича в края на годината? Това внася голям елемент на несигурност. Е, мисля, че и в Великобритания имаме опит е, в тази посока. Когато разрешението за пребиваване е временно, е, възможностите, които се предлагат, са ограничени. Знаем и знаем от години също така, че работодателите не са склонни да приемат тези лица на работа. Има известни програми от страна на Европейския съюз и в тях стана ясно, че работодателите не са склонни да наемат тия лица, ако те ще останат на територията на държавата само няколко месеца. Значи, ако искате мерките за интеграция да дадат резултат, този въпрос следва задължително да бъде обвързан с продължителността на разрешението за пребиваване. И това не може да стане по линия на вторичната, субсидиарната защита, защото нуждите на хората са едни и същи, какъвто и да е статусът им. ние ценим това, което предвижда докладчикът е, с оглед на достъпността на мерките, включително и в финансов план. Е, много е важно е, участието в мерки за интеграция да е по възможностите на хората, особено ако тези мерки са задължителни. Ако няма промяна на позицията по отношение на разрешението за пребиваване, ние няма да подкрепим задължителни мерки за интеграция, защото за нас има задължителна връзка между двата елемента. В е, същото време обаче е, основните предимства е, не трябва да се ограничават само до физическото оцеляване. Това въжи и за нашите собствени граждани. Мисля, че ако предвидим задължителни мерки за интеграция, следва да се съобразим с факта, че заради травмата, която са преживели и заради която са станали бенефициари на международна закрила, за някои хора е абсолютно нереалистично да очакваме, че ще се включат в мерките. Това също следва да бъде отчетено. Но пък е, това, което ни се предлага е много добра основа. Съгласни сме с това, което бе казано от колегата за признаването на професионалната квалификация. Мисля, че нашата комисия трябва да постави този въпрос на централно място в своите разсъждения. Та, пак казвам, проектът е много добра основа за по-нататъчна работа и ние ще се включим в нея заедно с докладчика. Благодаря. That... Благодаря. Не виждам представител на групата EFDD. Затова госпожа Бизото получава думата. Господин Бартан. Господин Мартан, благодаря, госпожо председател. Вярно е, че режимът на убежище следва да бъде модернизиран. През последните няколко години имахме премного възможности да констатираме, че той вече не съответства на растящия брой търсещи убежище които са граждани на трети страни. Господин Бенифей обаче, е, господин докладчикът, е, е, трябва да знае, че ние не споделяме изцяло неговото становище. Според нас, господин докладчик, макар че много труд е положен и остава ясно, че не трябва да се върви към насилствено уеднаквяване на условията за прием и на националните правила. Още по-малко, знаете позицията ни в това отношение, следва да се върви към тотално улесняване на достъпа до труд, да се предприема такава положителна дискриминация в ущърп на европейските граждани, които също търсят работа. Не забравяйте, че имат в Европа 25 милиона безработни. Единственият позитив на този текст, въпреки всичко, е, е възприят от комисията, се отнася до ограничаването на вторичните движения, нещо, което ще се опитаме да отстоим чрез своите изменения. Благодаря. Uh, Благодаря ви. Ето графикът. Срок за внасене на измененията 28 март на обяд. Гласуване в комисията по заетостта 2 или 3 май. Гласуване в комисията Либе 29 май. И така, сега преминаваме към точка 8 от дневния ред. Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел използване на високо квалифицирана работна ръка. Призовавам госпожа Ламберт да се изкаже сега като докладчик. Имате думата, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Искам да припомня на хората, че е, синята карта се отнася точно за влизането на високо квалифицирани граждани на трети страни и тяхното пребиваване с оглед на работа. е, целта на комисията е сегашните е, диспозитивни е, схеми е, и методи, които се използват от държавите членки по техен избор, да станат единствен възможен метод. Ние споделяме компетентността си тук с комисията Либе, която е водеща. И в това отношение нашите собствени докладчици в Сянка е, проведоха едно заседание. Имаше и съвместно заседание вчера с докладчиците в Сянка от страна на Либе. Докладчикът на Либе е, се зае да внесе компромиси, да предложи компромиси по някои въпроси с които ние ще се запознаем като докладчици от страна на Комисията по заетостта и е, ще дадем мнението си за тях е, на бъдещите съвместни дискусии с представителите на Либе. Е, общо взето така върви работата. Както казах, докладчикът от страна на Либе се нае да внесе компромиси, главно във връзка с член 2 определението на висока професионална квалификация и умения, или висока степен на умения, във връзка с член 5 прага на трудовото възнаграждение, е, нещо, което споменах в по-раншно изказване във връзка с моя собствен доклад. Е, дали да запазим такъв е, прак и предлаганите изключения от него? Изключенията ще засягат конкретни професии и специфични квалифицирани лица. И също така компромис може би ще бъде внесен във връзка с член 14, временната липса на трудова заетост. А, когато има временна липса на трудова заетост, доколко тя трябва да бъде основание за отмяна на синята карта. Това има връзка с въпроса по член 7 за подновяването на срока на действие на картата. Е, колегите от Либе е, ще се опитат е, да преструктурират предложенията на комисията, като съчетаят разпоредбите на член 7 и член 14. Това е идея, която трябва да анализираме внимателно. Значи тук те ще се допитат до нас. Има някои области е, в проекта, които още не сме обсъждали, но те спадат към нашата изключителна компетентност. Е, една от тези сфери е член 13, алинея 2, свързана с точка 31 от преамбюла, достъпът до самонаетост т.е. до самостоятелна трудова заетост. Е, според мен този достъп следва да бъде допълнение към работата, за която е издадена синя карта и да се извършва при същите условия, е, като е, условията въжащи за собствените граждани. Има предложение тази разпоредба обаче и да бъде изцяло заличена, така че позиция сме длъжни да дадем. Член 15 е, е всъщност на материално-правна разпоредба за правата, които съпътстват е, издадената синя карта. Мисля, че имаме общо съгласие, че тук е редно да се е, гарантира на равно третиране с е, гражданите. Има обаче и изменения във връзка с е, част Д латинско за признаване на квалификацията и уменията. Има специално разговори във връзка с така нареченото неформално признаване на изискванията за заемане на определена длъжност или извършване на определена професионална дейност. Това е нещо, което изисква допълнителни разсъждения. И има а, също една така по-спорна тема за възможността за достъп до обществени услуги. Тук споровете основно са свързани с жилищното настаняване. Внесено е изменение тази възможност да отпадне и изобщо, напълно. А, има и други изменения, свързани с отделни части а, на разпоредбата, в смисъл, че пък а, достъпа до жилищно настаняване е не следва да бъде изключван изцяло. Тоест тук трябва да се определим за кое от двете сме държавите членки е, е, е, също трябва да имат възможност, според мен, да не допускат лицата с синя карта до безвъзмезна помощ за целите на обучение, когато това обучение не е релевантно за дейността, за която е дадена синята карта. Има също отделни разпоредби за владеенето на език. Има някои допълнение във връзка с изрична защита от дискриминация. Това вече е факт, но има някои колеги, които смятат, че забраната на дискриминация трябва да бъде подчертана изрично, тъй като в миналото е имало лица, които не са искали да дойдат да работят в Европейския съюз, тъй като ние не сме имали убедителна защита, например, от расистски посегателства. Значи, тук имаме въпроси, по които фундаментално се различават мненията на отделните политически групи. Не става дума толкова за нюанси на разликите, но все пак ще търсим съгласие. И също така има някои изменения, свързани с достъпа на бежанци до тази програма. И може да се окаже, че тези изменения са от компетентността на Либе, нежели от компетентността на нашата комисия, но очаквам ръководството ни да вземе отношение и също така очаквам работата ни с колегите върху текста. Благодаря, господин Роля, който играе в момента ролята на госпожа Шойдрова. Благодаря. Благодаря Госпожа Шойдрова поднесе своите извинения за това, че не може да присъства днес. За нея темата за синята карта е много важна. Констатираме, че сегашната система не функционира пълноценно и е много добре да се направят нови предложения, нещо за което говорим в момента. Искаме най-напред да благодарим на докладчика за предложенията и за извънредно открития дух, с който подхожда към нашите идеи. Нашата група иска да подчертае няколко неща във връзка с прага на трудовото възнаграждение. Искаме да остане е, нормата такава, каквато я предлага комисията, съобразена със средното трудово възнаграждение в съответната страна. по отношение на квалификацията, тук решенията трябва да се вземат от държавите членки. Възможно е синя карта да се даде и само на основата на професионален опит. Ние предлагаме 5 години, а не 3 години, които, както се предлага. По отношение на временната безработица, ние не сме против удължаването до 6 месеца, стига лицето да докаже, че има средства да живее в съответната държава членка. Това са нашите предложения. Госпожа Шойдрова се надява, даже е убедена, че ще успеем да постигнем съгласие, което да е от полза за всички в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Бенифай. nostra... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика, госпожа Ламберц. за приноса и е, към работата по тази извънредно тежка тема. Това е досия не само с технически аспекти, но както се чу, имаме споделени правомощия с комисията Либе, включително методически правомощия и там имаме разлика от към метод и от към съдържание, е, следователно е трудно да постигнем съгласие. Искам да ви благодаря за сътрудничеството което е видно и във внесените изменения. Смятам, че ако продължим да работим така конструктивно, диалогът ни ще се увенчае с успех. Вчера бе проведено заседание на докладчиците в Сянка от двете комисии по заедостта и по гражданските свободи и мисля, че това е много положително. Така ще бъдат изработени общи компромисни и изменения, е, зад които да застанат и двете комисии. Клод Морайс е докладчик е, от страна на Либе. Нашата комисия обаче ще гласува преди комисията Либе и за това е важно е, да направим така, че работата ни да не бъде обезмислена от изменения, които в последствие да бъдат гласувани единствено в комисията Либе като водеща. Мисля, че е добре да се изясни методиката, към която ще се придържаме в работата над някои части от текста. Вече започнахме да говорим за това дали праговете за трудовите възнаграждения да са диспозитивни. Започнахме да говорим за изключенията от тези прагове в някои отрасли. Ние имаме резерви като група и тук нашата работа е, ще бъде особено интензивна, е, като ще искаме с нея да бъде съобразен и мандатът на преговарящите. Има и някои други тежки за отделни политически групи въпроси, а именно равнището на умения, е, което да бъде признавано, продължителността на трудовия опит, която да бъде меродавна. Е, това са важни за нас въпроси. Смятам, че е, ще продължим да работим конструктивно, за да постигнем солиден компромис, включително по тези въпроси. Председателят благодаря. Екаре няма представител, Алде няма представител, е, Гуе, Обединената левица, също няма представител, господин Люия Рик не е тук, ЕФДД също не е тук, което означава, че госпожа Мелян получава думата. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Чувам шум, който смущава. Мога ли да ви помоля да го прекратите? Госпожа Меля, благодаря, госпожо председател. За нас това досие е изключително важно тъй като става дума за друга форма на имиграция, а именно имиграция на високо квалифицирани лица. Е, в е, установената традиция на пътувания на а, е, хора, а, които пътуват като артисти, а, като хора, които отиват да учат другаде, да усъвършенстват квалификацията си или да предложат високо си труд на друго място. Нашата група национална и е, европейска смята, че става дума за прояви е, на международно сътрудничество, които са желателни. Е, и тези лица трябва да получават възможно най-добри условия. Значи условията на прием трябва да бъдат е, качествени. Обаче в замяна на това трябва да се знае какви са дипломите и е, какво признаване ще се изисква, за да могат да получат този достъп титулярите на картата? Понятието диплома която да се признава от страната на происход и страната на прием, все повече губи своята актуалност. Все повече се преминава към по-неформални методи на признаване на придобития опит. Е, само, че това не може да се допуска е, мащабно, защото е, една държава трябва да бъде суверенна, да може сама да се увери, че лицето има възможност да работи на нейна територия. Значи, ако то отговаря на условията поставени от държавата, добре дошло е да работи на нейна територия. Що се отнася до прага на трудовото възнаграждение, е, според мен и доколкото знам, е, комисията Либе не споделя това виждане, е, за нас този праг да го уреждаме тук е немислимо. Това от е, компетентността на е, държавата, която осъществява приема. Е, тази държава със своите социални партньори следва да определи така наречената ножица на заплатите. Значи държавите и работодателите са тези, които следва да определят при своите собствени условия какво възнаграждение да се предложи в съответствие с съответната квалификация. Извън това, по отношение на възможността за оставане при временна безработица, това е, според нас, недопустимо. Не трябва да стигаме до високо квалифицирани сезонни работници. Може да да се смята, че не би следвало да има такава възможност за оставане, освен да има възможност за намаляване на срока на престоя всъщност. Благодаря. Благодаря. 25 април е гласуването в Комисията по заетост на 3 май. На 3 май ще бъде гласуването във водещата комисия. Тя е Либе. Е, приемането на пленарно заседание все още не е, е насрочено. Преминаваме към точка 9 от е, дневния ред, свързана с останалите, които разисквахме до сега, стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила, преработен текст. Давам думата на докладчика по становище, господин Брандо Бенифей. Президенте, грация... Благодаря, господин председател. Благодаря на всички докладчици в Сянка за техните изменения. Темата е доста важна и задълбочена и сложна. Имахме доста заседания с докладчиците в Сянка от 28 е, марта на 4 април в Страсбург. Тогава бяха последните заседания. Малко сме позакъснели с нашия график, но се надявам, че по повод на 60-та годишнина от римските договори. Надявам се, че по този повод ще мога да говоря с председателя на парламента и ще видим след това как ще продължим. Зависи от изхода на това заседание. Тази директива върви към отхвърляне и в крайна сметка нещата предстоят да бъдат решени на ниво секретарят. Ние се придържахме към моята линия. Съсредоточихме се върху ситуацията на малолетните. Представихме изменения, но явно моите изменения и измененията на други колеги ще бъдат отхвърлени, но е, трябва да изразим ясна политическа позиция против задържанията на малолетни. Трябва да обсъдим три централни пункта. Най-напред подхода на комисията за предотвратяване на вторичното движение, ограничеността на достъпа до, работния, до трудовия пазар за кандидат-беженци – и обработката на заявлението за обежище. Колегите искат член 17а да се зачертае, т.е. условията да бъдат премахнати условията за приемане на беженци в държава различна от държавата, за която беженецът е получил разрешение да пребивава. Смятам обаче, че това е административна мярка и тя не е допустима. Това е мярка, която ще има влияние върху трудовия пазар и макроекономическата ситуация, особено в граничните региони. Имаме прак за достъп за трудовия пазар. Мога да кажа тук следното. Мисля, че 6 месеца като срок, като минимален срок, е добро предложение. Това политически е възможно, може да се защити този аргумент и пред съвета. Други колеги искат е, с цел по-добра интеграция, незабавен достъп до трудовия пазар. Аз по принцип съм за, но не зная как е положението от практическа гледна точка. Повечето държави и членки е, смятат, че срок от 6 месеца е разумен и в Италия срокът е 2 месеца. Аз мятам, че комисията е направила добро предложение – той е в унисон с доклада за интеграцията на беженците. Аз самия бях също докладчик. Сега към другите изменения. Аз съм за положителната дискриминация. Тези изменения вървят по линията на ОСР на нейните предложения, т.е. възможност на бежанците за доход. Това е обаче една положителна дискриминация, която крие евентуално о себе си нарушаване на човешките права. Ние искаме всъщност да разширим правата на хората, които подават заявление за убежище. И трябва на следващо място да направим разлика между хуманитарни беженци и економически мигранти. Мисля, че може да работим добре с докладчиците, с докладчиците в сянка за постигане на компромис. Благодаря. А сега госпожа Клоне има думата. Благодаря. Има 144 изменения. И се надявам, че ще може да ги убедим всички. Ние искаме хармонизирани стандарти за защита на беженците във всички държави и членки, за да няма търсене на по-изгодни условия в различните държави и членки. Не зная дали и как ще може да постигнем това, но в крайна сметка ние искаме да намалим натиска върху определени държави и членки. За мен е важно да има честност, равнопоставеност между държавите членки. Важно е, е хората, които идват в Европа от е, травмирани трети страни, травмирани поради а, бягството си, да могат да получат необходимите ресурси, да бъдат подслонени, да им бъде окажена медицинска помощ и да бъдат третирани равнопоставено. А също така и езиковите услуги са важни. Това, което бе казано за малолетните лица, особено за непридружените такива е, такива е важно те трябва да бъдат адекватно защитени в Европейския съюз. Сега за прага за заедостта, за достъпа до трудовия пазар, 6 месеца. Това е ясно предложение от комисията. Мисля, аз лично смятам, че това е добро предложение. Но да видим как ще продължат дискусиите с другите докладчици в сянка и с докладчика. Както каза докладчикът, следващата седмица ще имаме заседание заседание на докладчиците в Сянка ще има заседание и в Страсбург. С интерес очаквам бъдещата ни работа. Благодаря. Благодаря, госпожа Стивенс. Имате думата. Колеги, искам да благодаря на докладчицата за нейната работа, на докладчика. Много важен е този въпрос. Защитата на беженците. Надявам се да имаме балансирано становище в крайна сметка. Искам да се спре на някои точки, които според мен са много важни в това становище. Сте съгласна съм с господин Бенефе, че намаляване на срока за достъпа до, работния, до трудовия пазар на 6 месеца е много добра стъпка. Това е важно за интеграцията, за приемането на беженците така че те да могат да станат отговорни, економически независими и пълноправни членове на обществото. В нашата политика трябва да предотвратим зависимостта от социални помощи. На следващо място, смятам, че беженците не трябва да, бъд, да получават повече подкрепа от европейските граждани. Миграционните въпроси а, са много чувствителни за европейските граждани. Много европейци преживяват трудни времена в момента, така че не би трябвало техните права, социални правила, права да бъдат ощетени. Това не бива да го забравяме. На трето място искам да добавя, че правата и отговорно... отговорностите са взаимно свързани. Е, в този смисъл искам да кажа, че е, кандидат-беженците не могат да избират къде да се установят. Те трябва да се съобразяват с правилата от Дъблен. Ако има нарушение, трябва да има санкции. Това е простата логика. Като резултат, ако има вторични движения и ако те не могат да бъдат предотвратени, това ще заплаши цялата система на убежището. Благодаря. Благодаря. От името на ЛД, госпожа Вебер, но тя не е тук. Някой замества ли я? Не, не я замества. Добре, преминаваме към ГУЕ. Елпимента Лопес, тя също не е тук. Но може би е замествана от някого, не. Не. Добре, от името на зелените, госпожа Ламберт, моля. Благодаря. Благодаря на господин Бенефей за свършената работа. Ние сме ограничили нашите изменения върху две области, които са много свързани с заетостта. Ние ще подкрепим много от другите изменения, които също засягат за защитата на малолетните. това ще е нашата основна линия. Сега нашите изменения. Ние следвахме линията за премахване на препратката към вторичните движения. Аз обясних защо малко по-рано, но също така е, заставаме и зад е, и искаме да се премахне препратката към адекватните условия за подслон. ние трябва да предоставим достойни условия за подслони. Когато погледнем какво се случва в някои държави членки, не е странно, че хората искат да продължат нататък хората биват бити от полицията или пък биват поставени при абсолютно неадекватни условия, така че неадекватните условия са именно стимул да продължат нататък за вторични движения. Т.е. така, че ако не искаме да има втори вторични движения, трябва да предоставим добри условия за живот. На следващо място, достъпът до трудовия пазар. Хората имат избор а, от възможности. Ние решихме да изберем опцията за непосредствен достъп до трудовия пазар. И на последно място, ние ще подкрепим измененията за предоставяне на информация на език, който хората разбират, а не на език, който хората би трябвало да разбират. Надявам се този път да имаме напредък точно по, по, този, по тази точка. Благодаря. От ФДД няма никой. Добре. От ЕНФ. Мара Бисото. Господин Мартайн има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда лаконичен. Няма да повтарям това, което вече казах. Въпреки забележителната работа на господин Бенифей във връзка с преразглеждането на условията за приема на хора, които са поискали международна закрила. Ние подхождаме от друг ъгъл някои агенции твърдят, че ежегодно на цялата планета 60 милиона души мигрират. И от тях 10%, 6 милиона искат да дойдат в Европа. Става дума за много хора. Констатираме, че от тези 6 милиона, 10% от 60 милиона 6 милиона, които искат да дойдат в Европа, има твърде малко истински бежанци. Става дума преди всичко и почти изключително за економическа миграция. Хора, които са тръгнали да си търсят късмета другаде, които търсят по-добро бъдеще другаде. търсят по-добри покупателни е, възможности и по-добри стоки, отколкото могат е, да намерят е, у дома си. И за това аз пак ще настоя пред господин Бенифей. Когато в Европа има 25 милиона безработни в Европа, положителната дискриминация е немислима. Това предпочитание на пазара на труда към хора дошли от другаде не може да бъде подкрепено. И за това ние ще е, бъдем твърдо застъпници и в бъдеще на отдаване на предпочитания на собствените граждани. Благодаря. Благодаря. Сега мога да дам думата на комисията. Господин Като или госпожа Джорджевич, кой от вас иска да вземе думата? Благодаря. Искам най-напред да благодаря на докладчика за добрия доклад. Ние погледнахме измененията и смятаме, че те дават много интересни идеи. Що се отнася до достъпа на трудови, до трудовия пазар – Радваме се, че има подкрепа, подкрепа за предложението на комисията от 6 месеца. Надяваме се да бъде постигнат и компромис с съвета в този смисъл. За момента обаче позициите доста се разминават, доста са раздалечени. Благодаря. На 12 април е приемането в Емпъл, на 25 април е гласуването в Либе, а в пленарната зала доклада ще влезе още неизвестно кога. Сега преминаваме към 10-та точка от дневния ред. Това е доклада на господин Силикиотис. Не. Да, това е доклада за условията на труд и несигурна заетост. Давам ви думата като докладчик. γιατί... Е, е, е благодаря. Искам да благодаря на колегите за доброто сътрудничество. Аз трябваше да гласувам в една друга комисия, не можах да присъствам от началото на заседанието, но искам да кажа, вчера имахме заседание с докладчиците в Сянка и им благодаря за добрата и конструктивна нагласа. Има доста изменения, които са предложени, над 300, и те допълват изначалния текст и дават добра основа за бъдеща дискусия. Задачата пред нас е много голяма, защото изходните условия не са единни в държавите членки. Условия на труд и несигурна заетост към тази тема. Има много изследвания, което е хубаво. Така че надяваме се те да допринесат до взаимно, за взаимното разбирателство. До момента има някои компромиси, които бяха постигнати. Вчера ги обсъдихме. По някои точки има съглашение. Надявам се, че в срока, който сме си поставили, ще може да изпълним задачата да постигнем един общ текст. Измененията засягат теми като цифровизацията, цифровизацията на трудовия пазар, засяга се въпроса за сигурността на работодателите, за социалните партньори, за формулирането на социалната политика в целия съюз, дефиницията, дефиницията на заетост, на достойния труд. А е, това също трябва да са неща, които ще бъдат допълнителни, но обсъждани. Ние не сме съгласни с всички изменения, но сме отворени за бъдещата дискусия. Надявам се, въпреки всичко, да успеем да постигнем положителен резултат. Много важно за нас е в момента трудещите се да могат да водят достоен живот, да са осигурени тъй като в много държави членки кризата продължава, има голяма безработица сред младежите и условията на живот понякога са недостойни. Много трудно се намира работа. Ето защо смятам, че е важно заедно с докладчиците в Сянка да постигнем положителни резултати. Надявам се повечето от тях да ме подкрепят и да мислят като мен. Смятам обаче, че всички искат да постигнем добри резултати. Благодаря. Благодаря, господин Ролан. Благодаря. Наистина говорим за важен въпрос въпрос с голямо социално значение, тъй като става дума за качеството на живот на работещите, за това бъдещето да не крие за тях неприятни изненади, но това е и въпрос с економическо значение, тъй като той е свързан с конкурентоспособността на предприятията, с тяхната економическа перспектива, тъй като когато работниците не са мотивирани и се безпокоят за бъдещето си, това се отразява върху конкурентоспособността и а, производителността на предприятията. А, действително, а, безсрочните трудови договори са за предпочитане, но днес действителността е друга и за това е редно да мислим за начина по който да осигурим работниците при днешните условия. Е, това превръщане на трудовата заетост е, в е, нещо уязвимо ни води до въпроса за риска. Да... Не е редно да имате работа и да сте несигурен. Значи, характеристиката на статуса не винаги определя значението на рисковете за работника. Докладчика току-що каза, е, вчера започнахме да работим и тази начална среща показва колко голямо движение има между нас по редица въпроси и как всички си даваме сметка за значението на темите, по които работим, въпреки че между нас има известни разногласия. Искам да благодаря на докладчика за това, че подхожда така открито към нашите идеи и е готов да ги възприеме, за да можем да постигнем общо съгласие. Благодаря. Thank you, Sean Simon. Шон Сайман имате, Благодаря, госпожо председател. Благодаря докладчика и на докладчиците в Сянка за този интересен а, доклад и за конструктивния дух при работа. Искам да спомена няколко пункта относно измененията, които бяха представени трябва а, да а, имаме предвид а, а, а, джендърния баланс, а, т.е. каква е ролята на жените тук и как са третирани те. А, след това дигитализацията. Не можем да върнем а, времето назад а, и не можем че, да приемаме, че права, които са били е, приемани за даденост в десетилетия, е, ще останат същите. Е, трябва да вземем предвид схемата на благосъстоятелност и на заетост в момента. И да базираме на това нашите решения – трябва да видим също данъчната система и как се появяват новите форми на несигурна заетост, които затрудняват хората и влушават живота им. Е, мисля, че трябва да работим за, за забраняване на договорите, които биха довели до несигурна заетост и има а, договори, които не трябва изобщо да се допускат в цивилизовано общество като нашите и в економика като нашите. Тоест, условията на труд и заетост трябва да се вземат предвид тук и някои други неща, като например квалификация, подготовка трябва да имаме гаранция за уменията а, и развиване на уменията на всяко лице в различните периоди от живота му. Благодаря ви. Госпожа Макентайр. Благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за конструктивната среща, която проведохме вчера. Очаквам с нетърпение да продължим нашата работа в следващите седмици. Няколко общи а, въпроса ще засегна. Моите изменения отразяват позицията. Мисля, че гъвкавост на трудовия пазар не означава а, а, ерозия а, на правата на работниците, а означава балансиране, защита на правата на работниците и съответно съгласие с работодателите и техните нужди това увеличава а, възможностите да се елиминират групи, които да са изключени. Да, има различия на трудовия пазар в Европа. Например, в Обединеното кралство а, за да се определи дали а, се дава закрила на дадени лица, това зависи от договора за заетост, т.е. дали е почасов договор или постоянен договор или някакъв друг договор. Разбира се, е, те имат право на а, а, постоянен договор. Затова трябва да предотвратим злоупотребите и лошите практики и отправната точка а, трябва да бъдат правата на, а, на работниците, минималната работната, а, работна заплата, е, и трябва да сме сигурни, че работниците получават това, което ам, е, им се полага. Също така в Обединеното а, кралство а, има таргетирани, а, таргетиране на групите, на видовете работа. И и трябва да видим как определени, спазването на, въвеждането на определени структури не е за сметка на правата на работниците. Много е важно споменатото в този доклад да се види къде Европейския съюз може да се намеси и къде може да насърчи държавите членки да реагират. Важно е да се работи с държавите членки, за да се борим срещу незаконните практики и тези практики а, се подценяват в а, държавите членки и това е свързано също с пенсионната система и мисля, че отразяваме това в компромисното а, предложение, което направихме когато говорим за несигурна работа, несигурна заетост, трябва да внимаваме, защото е грешно да смятаме, че всеки нестандартен договор е несигурна заетост. Например, а, има много жени, които а, са безработни, но те могат да имат достъп до заето само, която е. А, а, има, има жени, които работят работят почасово или работят при домашни условия. Това може да се смята за несигурна заетост, но всъщност не е а, не е несигурна заетост, защото това е почасова заетост, но не означава, че е несигурна заетост. Тоест, ако трябва да се а, да гарантираме, че жените имат достъп до трудовия пазар, трябва да признаем, че те много често а, работят а, с договори, които на нас не изглеждат несигурни, които са почасови или надомни. И накрая специфичната ситуация на малките и средни предприятия. И особено на малките. Подкрепям предложението. Работниците да имат достъп до всички права, но трябва да разгледаме какви са а, щетите, които можем да нанесем върху малките и средни предприятия, ако а, а, въведем някои ограничения в видовете договори. А, Тоест, ако кажем, че работниците имат възможност за колективно договаряне, това може да е голяма тежест за малките а, предприятия. Ако те имат много малко работници, то тогава е много трудно. Ако поставяме върху тях допълнителна тежест, то тогава е по-вероятно да унищожим работни места, а не да създадем нови работни места. Още веднъж благодаря на докладчиците, на докладчиците Сянка и очаквам да продължим нашата съвместна работа. Мартина Длабайова не е тук в момента. Имам мандат да говоря от нейно име. Благодаря. Цитирам. Благодаря, че организирахте първата среща на докладчиците в Сянка и за това, че предвижихте напред а, това досие. Също се радвам, че повечето от наши изменения са включени. Благодаря ви. По в, по време на преговорите за този доклад, мисля, че трябва да се фокусираме а, а, върху а, някои конкретни някои конкретни притеснения. От, от друга страна, мисля, че няма да е необходимо да е, създаваме нови дефиниции, а трябва да се позовем в доклада на вече а, съществуващите дефиниции, които са в Международната организация по труда, например. Ако няма а, м, универсално прията дефиниция, то тогава трябва да го подчертаем. Например, ако Международната търговска организация а, се споменава какво точно е качествен труд, качествено работно място, тогава а, няма дефиниция, ако няма дефиниция всъщност, това е нашата роля, може би да кажем е, е, какво означава е, това понятие. Освен това, в този доклад, с този доклад не, давам, не трябваме да даваме е, е, впечатление, че е, някои видове договор са заплаха. Като законотворци ние трябва да сме сигурни, че има закони, които гарантират а, правата на работниците и гарантират тяхното заплащане. Вярвам, че при тези условия можем да продължим с преговорите а, по а, този доклад. И а, госпожа Дабайова се а, извинява а, за това, че не присъства тук, тъй като имаше изменение в а, нейната програма. Благодаря. Благодаря, госпожа Райтке. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за отличната работа, която свършиха. Мисля, че това е добра отправна точка за бъдещите ни дискусии. Този доклад се появява в ключово време, защото това, което видяхме в последните години, особено по време на економическата криза, е, че основна тема на дискусии беше безработицата. Да, има логика, когато хората са заети, те работят. Да, това е добре, но когато а, а, тези хора станат без работа, това става става основна наша задача да говорим за безработицата и да се да осигурим връщането на тези хора на работните места, защото в противен случай това означава увеличаване на бедността както и множество а, договори, които са несигурни, договори, които са почасови. И от европейска гледна точка е важно да покажем, а, че ние сме загрижени за европейците и един от най, едно от най-големите предизвикателства, когато говорим а, за несигурна заетост, е а, да, да разберем кои договори какви са, защото не всички договори са, а, осигуряват а, несигурност. За много хора единствената възможност за достъп до пазара на труда е а, някаква форма на договор, която е различна от стандартната и мисля, че това трябва да се а, уточни, трябва да дадем ясна дефиниция на какво означава несигурна заетост. И когато говорим за определени дефиниции, трябва да има ясни критерии. Не можем просто да приемем съществуващи дефиниции без да е ясно какво означават те. Е, въпросът за социална защита е важен, въпросът за а, основните права на работниците. Всичко това трябва да бъде отразено и как тези права са защитени по време на економическа криза. Тоест, трябват ни силни, точни а, дефиниции. Някои коле, а, колеги а, споменаха а, джендърния аспект. Да, а, действително, жените са а, пропорционално засегнати. А, и а, понякога те могат да се възползват от гъвкавост на трудовия пазар, но това не означава, а, че а, техните а, права на работници не трябва да се спазват. В някои държави членки а, беше повдигнат въпроса и за а, перспективите пред младите хора, защото много млади хора а, из, в безисходица, нямат възможност да работят или имат възможност да работят само на лоши договори. Затова трябва да разгледаме възможността да се какви, какви са възможностите да се подобрят техните умения и възможността да влязат на пазара на труда. когато представяме дефиниции, трябва да има и минимални стандарти, които се гарантират на европейско ниво, за да можем да се борим с несигурната заетост. Тук не става въпрос само за условия на труд, а и за права на работниците и за социална сигурност. Ако искаме да променим нещо, ще ни трябват повече инвестиции, защото а, с а, кризата за безработицата и несигурната заетост, а, а, трябва да инвестираме. В миналото се е случвало, в Гърция, например, когато се променят фундаментите на трудовия пазар, а, не трябва да, а, а, да застрашаваме а, основните права на работниците, например като правото за колективно договаряне. А, и това трябва да бъде отразено във всички наши а, а, политики. А, очаквам а, а, бъдещите дискусии и мисля като цяло, че този доклад е много добър. Благодаря ви. Лаура Аге не е тук. Господин Марта има думата. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател. Наистина, влушаването на условията на труд и последиците от това – е, експлозивността, с която ни залива несигурния труд, е, са теми, към е, които трябва да проявяваме огромно внимание. Искам да благодаря на докладчика за нагърбването му с тази изключително огромна и тежка задача. Съвсем очевидно е, че мерки трябва да се предприемат. не се е, разбира добре идеята за социалното ветрило. Е, още веднъж и е, за съжаление, за пореден път трябва да отбърна внимание на положението на мигрантите. Не трябва да се възприемат ултралиберални модели. Господин докладчик, вие сте свършили много сериозна работа, обаче е, оставам с впечатление, че е, този труд е, следва вашите неосъществими желания. Това, което не се казва е, че влушаването на условията на труд за нашите работници и експлозията на несигурния труд са резултати от политиката, която води Европейския съюз, като се започне от четирите стълба. свободното движение на стоки, услуги, труд, или работна сила и капитали, като се започва с неограничената конкуренция, гъвкавата сигурност, либерализация, която си служи с прикрити самонаети лица, либерализация, която вие искате да наложите структурни реформи е, в е, най-бедните страни, държави членки на Съюза, които всъщност е, са реформи на бюджетни ограничения. Това са елементите на политиката от години, които са довели до влушаване на условията на труд и неимоверното разрастване на несигурния труд, защото вие противопоставяте работниците от бедните в кавички страни на работниците в богатите страни ги карате да се конкурират помежду си. Всъщност, господин Юнкер, тук не прави необходимите предложения. Естествено, че господин Юнкер не иска да се занимава с влушаването на условията на труд и неимоверното разрастване на несигурния труд. Благодаря ви е, за труда в този смисъл, господин докладчик, обаче нашите изменения ще бъдат в тази посока, която току-що очертах. Мерси, президент. Е, благодаря. Аз... Е, ce texte avec un œil neuf Господин Рошфор, благодаря. Аз смятам, че работата върху този текст ще бъде от полза за нашата комисия. Все още обаче нямам пълен списък с изменения. Има няколко идеи, които искам да споделя въпреки това на този етап. Най-напред много важно е, че благодаря на докладчика и мисля, че той трябва да бъде много по-смел. Първо трябва да се занимаем с дефиницията. Мисля, че несигурен труд не е труд, който е гъвкав и труд, който е нестандартен. В стандартните форми на труд също съществуват елементи на несигурност. Значи има злоупотреба с временните трудови договори в установените отрасли. Злоупотребява се с услугите, с самонаетите лица. Трябва да знаем точно за какво говорим. Обратно, цифровизацията не трябва да се смята като синоним на по-висок риск в труда цифровизацията е голям технически скок за човечеството и тя трябва да се смята като е, нещо, което предлага големи възможности, включително при обучението на работниците. Разбира се, не трябва е, трудът да става само несигурен е, в резултат на цифровизацията, но тя повишава конкурентоспособността на гражданите, както и на трудещите се. Въобще цифровизацията не следва да бъде гледана с лошо око. Съвсем очевидно, е, трудовите инспекции, е, както бе казано, е, основ... са основен елемент в този текст. Е, това е много интересно, но трябва да знаем за каква цел го използваме. Мисля, че следва да използваме проверките като средство за борба с несигурния труд, е, най-несигурен е трудът на тези, които работят незаконно. Борбата с незаконния труд върви ръка за ръка с борбата с несигурния труд. И е, инспекциите трябва да бъдат такива, че да се гарантират и трудовите възнаграждения. Е, това е логиката, която ще следва нашата група. И тази логика включва диалог и партньорство с работодателите. Искам също да ви кажа, че въпросът е, за положението на жените също следва да бъде осветлен. И е, в няколкото оставащи ми секунди време ще кажа, е, за съжаление, предходния оратор напусна залата. Абсурдно е, е Европейския съюз и разширяването на е, рисковия труд е, да бъдат отъждествявани едно с друго. Рисков труд все повече наблюдаваме в много други държави, включително Съединените щати и Великобритания, която, за съжаление, напуска Съюза. Напротив, Европейския съюз малко по малко и въпреки трудността да се правят конкретни предложения с оглед принципа на субсидиарността, ще ни позволи да постигнем по-добра уредба и да ограничим е, риска е, в трудовите правоотношения. Аз съм оптимист, е, това задължително ще стане. Този текст, е, след като го обогатим, също ще се е, впише в е, това русло е, на е, разсъждение. Благодаря, господин Деспието. Благодаря, госпожо председател. Този доклад е много важен, защото добре дефинира а, проблемите и основите, които стоят зад проблемите, които днес е, е, е, стоят пред Европа. Миналата седмица Световната организация за развитие и сътрудничество много добре дефинира проблемите пред трудовия пазар, като например ниските, ниската заплата и други, които водят до бедност. Така че а, в момента трябва да гарантири, гарантираме един минимум а, а, а, достойния живот на работниците, които те да постигнат чрез своята работа. В а, този доклад това, което трябва да постигнем е действително а, в момента а, има повече економически растеж – възстановихме брутния вътрешен продукт в повечето страни, мисля, че в почти всички, но има два феномена. Първо, печалбите на предприятията миналата година бяха по-високи от времето на кризата. Но във все още заплатите с една идея по-низки от а, преди кризата, което означава, че вече десетилетие нещо правим не както трябва в а, а, начина по който се разпределя богатството и също как излизаме от кризата, как разпределяме работните места и как осигуряваме качествени работни места. Тоест, когато говорим за рисков труд, за несигурен труд, това е лошото качество на заплатите в различните а, а, държави членки. Няма значение дали говорим за определени а, а, е, почасови договори в Обединени е, Обединеното кралство и, или в друга страна за хората, които работят като стажанти с лоши договори. И мисля, че закона трябва да защитава най-слабите и в този случай най-слабите работници, най-слабата брънка от трудовия пазар трябва да гарантираме достойни заплати, достойни условия на труд и в а, групата на социалистите много давно говорим за това, че трябва да има директива за справедливостта и да се даде определение за а, прословутия термин за гъвкава сигурност защото на най-слабите работници а, а, а, ги пренебрегнахме в а, този а, а, процес и а, много предприятия се възползваха от техния труд. Затова трябва да има а, нови основи а, когато говорим за цифри, цифровизацията. Да, цифровизацията е възможност, възможност за работниците, за предприятията, за всички, като цяло за обществото. Но има също една част, която трябва да бъде защитена. Това са новите отношения между а, а, а, агентите на пазара труда и тук, когато говорим за цифровизация, трябва да се гарантира известен растеж. Цифровизацията трябва да върви ръка за ръка с борбата срещу несигурността и това се постига чрез законодателството. И накрая, заетостта на младите. Най-сетне започна да намалява безработицата на младите е, хора но все още е с половина повече от допустимото от свет, е, Организацията за е, е, сигурност и сътрудничество. Връзката между различните видове договори и заплатите, между груповите договори, а, трябва да открием тази връзка и да сме сигурни, че младите се интегрират в обществото и на пазара а, на труда. Институциите и политическите системи трябва да работим за това, да има достойни условия на труд за гражданите. Трябва да дадем възможност на младите чрез заетостта, чрез работните места – а, а, да си изкарват прехраната. А, много благодаря. А, успех желая на докладчика и на докладчиците в Сянка. Благодаря много. Приемането в а, а, Комисията по заетост и социални въпроси ще бъде на 25 април и все още не знаем кога ще се гласува в а, пленарна зала. Господин Селикотис има думата. Имам е, два, няколко кратки коментара. Да, е, мисля, че всички съзнавате, че работим в Комисията по заетост и социални въпроси и, и се опитваме да допринесем, за да осигурим тези достойни условия на труд и на живот за работниците. Да, могат да се кажат много неща. Всеки си има своето виждане, но мисля, че е много ясно за всички, че кризата а, беше предизвикана от либералните политики. Това, което трябва да разгледаме, е защо най-голямата тежест а, а, от кризата трябва да бъде изнесена от работниците защото следваме следната логика. Трябва да бъдем конкурентна способна економика или нашите предприятия трябва да бъдат конкурентно способни. То тогава какво става с работниците? Как ще се гарантира тяхната работа? Не мисля, че цифровизацията е а, нещо зло, защото води до несигурна заетост. Не. Цифровизацията създава нови условия на труд и ние трябва е, трябва да приемем, ако е необходимо, мерки, за да защитим работниците. Беше споменато също стандартният трудов договор или по часовата заетост. Моят въпрос е не защо те съществува, защо съществуват. Аз искам да знам защо. Защо се налагат върху работниците тези договори? Защо предприятията предлагат изобщо тези договори на работниците? Съществуват много форми на заетост, но трябва да разполагаме с инструменти, които да защитят работниците. И разбира се, съгласен съм с най-трудната част да се открие каква е точната дефиниция, точното определение. И мисля, че чрез този първоначален доклад ние допринасяме за създаването на условията на европейско ниво и на ниво държави членки, създаваме условия, които да запазят работните места и да се осигурят работни места, които да доведат до състоян живот. Благодаря. Господин Силикиотис, това беше последната точка. Ще се видим в 3 часа след обед. В същата стая където а, ще а, имаме време за гласуване. Благодаря ви.